Allora, buongiorno. Добро утро на всички. Добро утро на всички. Откривам заседанието. Моля ви да заемете местата си. Както знаете, съгласно нашия дневен ред, ние ще чуем изявлението на кандидата за председател на Европейската комисия. Нека напомня на колегите, че няма да има процедура за спонтанни изказвания, няма да се приемат и сини карти. Можем да започнем дебата. Давам думата на госпожа фон Лайн. Господин председател, уважаеми дами и господа депутати, точно преди 40 години първият председател на Европейския парламент Симон Вайл беше избрана и представи своето виждане за една по-обединена и по-справедлива Европа. Именно благодарение на нея и други такива водещи европейски личности, аз мога да представя днес моята визия за Европа. 40 години по-късно с гордост мога да заявя, ето, най-сетне една жена е кандидат за председателството на Европейската комисия. Je le suis grave. Аз съм кандидат благодарение на всички мъже и жени, които се пребориха с бариерите и предразсъдъците, благодарение на всички мъже и жени, които изградиха една Европа на мира, една обединена Европа, една Европа на ценностите. Именно това европейско убеждение ме е водило през целия ми живот и кариера, като майка, като лекар и като жена политик. Именно този кораж, тази смелост на пионери като Симон Вайл са в сърцето на моята визия за Европа и именно с този дух бих ръководила Европейската комисия, която искам да председателствам. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати, създателите на Европейския съюз създадоха този съюз на, на основата на разрушенията от, от Втората световна война. 500 милиона европейци живеят между Рига или Масол, между Атина или Сабон, В благодействие и свобода те могат да пътуват, да търгуват, да работят свободно поколението на моите деца не може да си представи без това чувство Европа, чувство на дом. Ние също, по-възрастните, смятахме, че това чувство ще продължи винаги. Днес обаче е ясно, че трябва да се борим, трябва да застанем за нашата Европа. Целият свят е разтърсен от разрушителни развития, развития, които се, са засегнали Европа. Глобализацията на економиката, дигитализацията на работ, работния пазар и климатичните промени. Всички тези мета-развития са нови. Те бяха предсказани отдавна от науката, но новото е, че днес като граждани на Европа – независимо в коя страна живеем. Новото е, че виждаме и чувстваме тези въздействия директно върху нас. Дали става дума за финландските е, селски стопани, които са засегнати от сушата, дали пък става дума за хората във Франция, засегнати от е, топ, високите температури. Всички ние чувстваме климатичните промени. Хората в Польша, например, се борят за своите работни места вследствие на дигитализацията. Навсякъде в Европа се затварят болници и училища заради демографските промени. Всичко това оставя хората с усещане, че губят контрол от слабата кънта на обществото тези предизвикателства няма да изчезнат тук така, но хората могат да изберат различни начини на реакция. На някои места има преминаване към авторитарни режими, на други има купуване на световно влияние и създаване на зависимост чрез инвестиране в пристанища и пътища. На, трето, на, на трети места има завой към протекционизъм. Но това не са варианти, които са добри за нас. Искаме многостранна система, искаме справедлива търговия, искаме световен ред, основан на правила, защото знаем, че така е по-добре за нас. Трябва да действаме по-европейски. Down... Но ако действително искаме да вървим по европейския път, трябва първо да преоткрием единството си. Ако сме обединени вътрешно, никой отвън не може да ни раздели. Ако успеем да прехвърлим мостове тук в Европа, утрешните предизвикателства могат да бъдат превърнати в възможности. Уважаеми дами и господа депутати, най-голямото предизвикателство е свързано с климата. Това е най-голямата отговорност в наше време. Искам Европа да стане първата, първия континент, който е неутрален спрямо климата до 2050 година. To make this happen. За да стане това, трябва да вървим напред смело. Настоящата ни цел е да намалим емисиите с 40% до 2030 година. Това обаче не е достатъчно. Трябва да направим повече, да бъдем по-амбициозни. Необходим ни е подход от два етапа. Намаляване на емисията на въглероден двуокис до 2030 с 50 или е, дори 55%. Европейският съюз трябва да ръководи международните преговори за увеличаване на нивото на амбициозност в тази област и на другите големи економики до 2021 година, защото за да постигнем нещо, трябва да бъдем амбициозни не само тук. Света трябва да действа заедно и за да стане възможно това, аз възнамерявам да предложа зелена сделка за Европа. И това да стане през първите 100 дена от моя мандат. Възнамерявам да предложа първият европейски закон за климата, който е, ще заложи целите за 2050 година в правна форма. Това увеличение на амбициите ще изисква и сериозни инвестиции. Публичните средства няма да са достатъчни. Затова ще предложа план за инвестиции за устойчиви в Европа и част от Европейската инвестиционна банка ще бъде превърната в банка за климата. Така ще се съберат 1 трилион евро за следващата, следващото десетилетие. Всичко това означава промени. Всички ние, всеки ще трябва по някакъв начин да допринесе. Всеки отрасъл също, от авиацията до морския транспорт, до начина по който всеки един от нас живее и пътува. Всичко това трябва да се промени. И емисиите трябва да струват а, такава цена, че това да промени нашето поведение. За да си свършим работата в тази област и за да може същевременно фирмите ни да могат да се конкурират равнопоставено с останалите, възнамерявам да въведа такса въглероден, а, извинете, мито въглероден двуокис. Трябва също така да имаме предвид, че това, което е добро за планетата, е добре за хората и за регионите. Необходими са ни кохезионни средства, трябва да осигурим справедлив преход, защото не във всички региони се тръгва от едно и също ниво. Същевременно обаче всички ние вървим към една и съща крайна цел. И за това възнамерявам да предложа създаване на фонд за справедлив преход, който да подкрепя най-силно засегнатите. Това е европейският начин на действие. Амбициозни сме, нямаме намерение да изоставим никого и даваме бъдещи перспективи за развитие. Ако искаме да успеем с този амбициозен план, ни трябва силна економика необходими са ни средства и трябва първо да ги спечелим. Затова трябва да засилим гръбнака на економиката, малките и средни предприятия. Те са иновативни, предприемачески, гъвкави, създават работни места, създават възможност за професионално обучение за младите, но могат да правят всичко това само ако имат достъп до капитали навсякъде на единния пазар. Нека да премахнем всички бариери, да отворим вратите и най-сетне да приключим Съюза на капиталовите пазари. Нашите малки и средни предприятия го заслужават. And we need to work with a stability and growth pact. Трябва да работим и в контекста на пакта за стабилност и растеж. Необходими са реформи, инвестиции – и е, трябва да си създадем условията, за да можем да ги осъществим, да използваме всички възможности за гъвкавост, които са на разположение в правилата. Гордеем се с економиката си, искаме да я засилим, но също времено има и една проста и ясна логика. Не хората обслужват економиката. Економиката обслужва хората. В нашата социална пазарна економика трябва да помирим пазарния елемент със социалния елемент. За това в контекста на европейското полугодие ще се грижа да вървим към целите за устойчиво развитие. Възнамерявам да се боря за справедливи данъци, независимо от това дали става дума за промишленост или за дигиталния бизнес. Когато техническите гиганти печелят огромни печалби тук в Европа, това е добре, защото пазарът ни е отворен, харесва ни конкуренцията. Но ако печелят и възползвайки се от нашата образователна система, нашите е, добре е, квалифицирани работници, нашата инфраструктура и нашата система за социална сигурност, тогава е абсолютно недопустимо да печелят без да плащат каквито и да било данъци, защото се измъкват от данъчно облагане. Ако искат да се възползват от плюсовете, тогава да споделят и отговорностите. Уважаеми дами и господа депутати, европейският път напред също означава да използваме целия си потенциал. Хората, таланта, многообразието, Става дума за създаване на един по-справедлив, по-равнопоставен Европейски съюз. И това ще бъде моя цел всеки Божи ден по време на мандата ми. Нещо, което е било валидно по време на цялата ми кариера, всъщност. Като министър на семейните въпроси трябваше да въведа заплащане за родителски отпуск, за да подпомогна семействата. Но това не е достатъчно. Борбата за подкрепа за семействата никога не спира. Все още е трудно семействата които работят много посветено, да успяват да се издържат достойно. Бих искала в една социална пазарна економика всеки един, който работи на пълен работен ден, да може да печели поне минимална заплата, която е достойна по своя размер. Затова ще разработим рамка, свързана с мерки на пазара на труда. Най-добрите варианти са свързани с колективно договаряне, с, с, с съюзите на работодателите или с отрасловите съюзи, защото там се договарят минимални заплати в определения отрасъл. Искам и по-добра защита за онези, които губят работата си когато економиката ни е в по-тежко състояние. Нашата е, схема за защита на заедостта ще поеме е, шоковете, когато има външни шокове. Това е схема за презастраховане, която да подкрепя националните схеми е, в случай на големи сътресения за Европа. Искам и повече равнопоставеност за младите. За 14% е, не, е, е, е безработицата сред младите в Европа средно, но в някои страни е 5, в други чак 40%. Това не може да е допустимо. Искаме младите хора да могат да гледат напред имат нужда от бъдеще, имат нужда от работни места. За това ще направя всичко възможно гаранцията за младеща, която започна да действа в началото на моята работа в съвета, да се укрепи и Еразъм Плюс да стане част от следващата многогодишна рамка в троен размер от предвидения на този етап. Трябва да се погрижим и за най-уязвимите децата. Трябва да се борим срещу бедността. Аз съм майка на 7 деца и много добре си давам сметка каква, какво огромно е въздействието върху целият живот на тези деца, ако те имат достъп до образование, спорт, музика, здравословна храна и ако а, получават любов и грижа. Трябва ни гаранция за децата, която да ни помогне да се погрижим всяко дете в Европа, което е застрашено от бедност и от социално изолиране, да има достъп до най-основни права, като здравеопазване и образование. Това ще даде сили за развитие на тези деца. И ако го направим, когато са най-млади, инвестициите със сигурност ще се възвърнат. Ще започна е, чрез борба за е, постигане на това, е, там, където имам влияние най-непосредствено, ще се погрижа да има пълна равнопоставеност между половете в моята комисия. Ако държавите членки не предложат достатъчно жени комисарки, е, няма да се поколебая да, да е, поискам държавите членки да номинират е, други кандидати. От 58 година насам е имал 183 комисари, само 35 от тях обаче са били жени 20%, по-малко от 20%. А ние сме половината от населението. Искаме своят справедлив дял в управлението. Трябва освен това да говорим открито за насилието срещу жените. Ако една от всеки пет жени вече е преживяла физическо или сексуално насилие в Европейския съюз и ако 55% от жените са били сексуално тормозени, това съвсем определено не е проблем само на жените. Предлагам насилието срещу жените да бъде включено в списъка на европейските на престъпленията, които имат определение в европейските договори. Трябва да се приключи с ратификацията на Истанбулската конвенция. По този начин ще бъдем по-силни като човешки същества. Honorable members, the cradle Уважаеми дами и господа депутати, люлката на европейската цивилизация е гръцката философия и римското право. Европейският континент е преминал през най-тъмните си периоди, когато е бил управляван от диктаторите и когато върховенството на закона е било забранено. Евро... Векове наред европейците са се борили посветено за свободата си и за независимостта си. Върховенството на закона е най-добрият начин да се защитят тези свободи и да се защитят най-уязвимите в Европейския съюз. Именно за това не може да се правят компромиси, що се отнася до върховенството на закона. Това не е допустимо. Ще се погрижа да се използват всички инструменти на лице на европейско равнище. Освен това, подкрепям механизъм за върховенство на закона, на който да се прилага в Европейския съюз и той не е альтернативен спрямо съществуващите инструменти, а е допълнителен. Европейската комисия винаги ще бъде независим пазител на договорите. Справедливостта е сляпа. Тя защитава върховенството на закона навсякъде, където то е поставено под заплаха. Почитаеми евродепутати, върховенството на закона е всеобщо. То въжи за всички. През последните пет години над 17 000 се отдавиха в Средиземноморието и Средиземноморието се превърна в една от най-смъртоносните граници на света – има задължение да спасяваш човешкия живот по море. В нашите договори и конвенции също е залегнало правното и морално задължение да се зачита достоинството на всяко човешко същество – Европейският съюз може и трябва да защитава тези ценности. Европейският съюз има нужда от човечни граници. Ние трябва да спасяваме, но самото спасяване не е достатъчно. Трябва да намалим незаконната миграция, да се борим с контрабандистите на хора и трафикантите, да запазим правото на убежище – и да подобрим положението на бежанците, например чрез хуманитарни коридори, като работим с Агенцията на ООН по бежанците. Ние имаме нужда от разбиране и решително действие. Разбира се, аз знам колко е трудна тази тема, как ни разделя. Ние трябва да имаме предвид оправданите тревоги на мнозина и да видим как да преодолеем разликите помежду си. Аз бих предложила един нов пакт за миграция и убежище и рестартиране на дъблинската реформа – това ще ни позволи да се върнем към едно напълно функциониращо шенгенско пространство със свободно движение, което е ключов фактор за нашето благоденствие. Много важно тук е укрепването на Европейската гранична и брегова агенция. Ние трябва да стигнем до бройката 10 000 служители на Frontex – до 2024 година, даже и по-рано. Ние трябва да осъвременим своята система за убежище. И всъщност общата европейска система за убежище трябва да бъде точно такава обща. Ние трябва да имаме стабилни външни граници, ако искаме наистина да можем да помагаме на държавите членки подложени на натиск Имаме нужда от солидарност, трябва да си помагаме, трябва да допринасяме, трябва ни нов начин на споделяне на товара. Също така е необходимо да има добро сътрудничество с страните на происход и транзит, тъй като това е от интереси на двете страни – дипломацията, економическото развитие, стабилността, сигурността са необходими, така че хората да имат перспектива – Бих искала да ви разкажа нещо за тази перспектива. Преди 4 години аз имах щастието да приветствам 19 годишен бежанец от Сирия. Той дойде в семейството ми, не говореше немски, беше много пострадал от това, което е видял по време на гражданската война. Но днес, 4 години по-късно, той говори свободно немски, английски и разбира се арабски. Той е водач на своята общност. Също така участва в обучение през деня ръководи общността си, а вечерта посещава училище и ето той може да служи за пример на всички нас, като един ден би искал да се върне у дома си почитаеми членове на парламента. Като министър на отбраната аз съм посещавала неведнъж, неведнъж места, където има военни действия. Никога няма да забравя какво каза бившия президент на Ирак Масум. Той каза, ние имаме нужда от повече Европа тук. Света призовава за повече Европа. Света има нужда от повече Европа и Европа трябва да е по-силна, трябва да е по-едина, трябва да може да предприема бързи действия. Необходимо е следователно да имаме смелостта да налагаме решения във външната политика чрез квалифицирано мнозинство – Най-важното в нашата колективна отбрана винаги ще бъде свързано с НАТО. Ние си оставаме трансатлантически в ориентацията си, но трябва да станем по-европейски. За това и създадохме Европейския отбранителен съюз. Работата ни за Европейски съюз на сигурност и отбрана е много важна за обхватната сигурност. Стабилизирането винаги върви ръка за ръка с дипломацията, помирението. Нашите служители работят рамо до рамо с членовете на полицията, дипломатите и хуманитарните работници. Тези мъже и жени наистина заслужават нашето уважение и признание за неуморните им усилия за Европа. About... Не мога да говоря за Европа без да спомена нашите приятели от Обединеното кралство. За първи път през 2016 година една държава членка реши да напусне Европейския съюз. Това е сериозно решение. Съжаляваме за него, но го уважаваме. От тогава насам, заедно с правителството на Обединеното кралство, Европейският съюз работи усилено, за да се организира подреденото напускане на Обединеното кралство. Споразумението за оттегляне, сключено с правителството на Обединеното кралство, дава сигурност, докато Брекзит създава несигурност. Това споразумение опазва правата на гражданите, както и мира и стабилността на острова Ирландия. Това са и двата приоритета, които ще ме ръководят. Аз съм готова обаче да дам още време за датата на излизане, стига то да е необходимо по основателни причини. Case... При всички случаи Обединеното кралство ще остане наш съюзник, наш партньор и приятел. Почитаеми членове на Европейския парламент, когато дойдох в Страсбург преди 13 дни, казах, че съм дошла тук, за да ви изслушам. Аз чух вашите тревоги, надежди и очаквания. Политическите насоки, които ще ви изпратя днес, всъщност отразяват нашите дискусии – от това, което чух, съм си направила заключенията и съм стигнала до решения. На първо място искам европейските граждани да имат ръководна, активна роля в изграждането на бъдещето на нашия съюз. Искам те да могат да се произнесат на конференция за бъдещето на Европа, която да започне през 2020 година и да продължи две години – на второ място искам да работим заедно, за да подобрим системата на водещите кандидати. Тя трябва да стане по-видима на широкия електорат. Необходимо е също така да помислим за транснационални списъци за европейските избори като допълнителен инструмент на европейската демокрация. На трето място, да, аз ще подкрепя правото на инициатива на Европейския парламент. House... Когато Европейският парламент чрез мнозинството на членовете си приеме резолюции, изискващи от комисията да представи законодателни предложения, аз се ангажирам да отговоря с законодателен акт, като се зачита напълно пропорционалността, субсидиарността и принципите на по-доброто законотворчество. Аз съм убедена, че нашето по-силно партньорство ще помогне да се чуят гласовете на хората. Уважаеми господин председател, моят баща беше на 15 години, когато ужасяващата война приключи войната, която, чрез която моята страна пося смърт, разрушение и прогонване на целия континент. Той имаше, и разка... имаше седем деца и той на всички нас ни разказваше. Разказваше ни за това, какво означавало за него това другите страни да ни подадат ръка и да ни поемат отново в кръга на демократичните народи. Той започна в Съюза Монтан и в началото ни казваше, ние отново търгуваме и когато човек търгува, тогава се създават приятелства. Приятелите не стрелят един срещу друг. Той беше шеф на кабинета на Фондер Кръбен в комисията Халштайн и след това генерален директор по въпросите за конкуренцията. Затова съм родена в Брюксел и първо научих, че съм европейска, европейка и после германка и гражданка на Долна Саксония. Затова, който иска да укрепи с мен Европа, той ще ме има на своя страна. Аз съм страстна проевропейка, но който иска да отслаби европейските ценности, той ще види в мое лице противница. Когато моят баща беше вече стар, Неговото, неговия разказ за Европа се промени. Той не говореше вече толкова много за войната. Той казваше, Европа е като един дълъг брак. Любовта не става, може би, по-голяма, отколкото първия ден, но се задълбочава. Защото ние знаем, че може да разчитаме едни на други, както в добри, така и в, шлехти, в, в лоши времена. Защото знаем, че може да се караме и издобряваме, защото ние никога не бива да забравяме, защо сме създали този съюз. И всички ние в тази зала живеем в една Европа, която е се е развивала и е ставала все по-силна със своите 500 милиона хора. Повече от 200 милиона хора гласуваха. Тази Европа иска да поеме отговорност за себе си и за света. Това не винаги е лесно, това понякога боли и е много трудно, но това е нашето най-благородно задължение. Хората искат ние да изпълним обещанията си. Младежите очакват това от нас. Децата ми казват, не отлагайте, използвайте времето разумно. За това ви, имам нужда от вашата подкрепа. За това се обръщам към всички европейци да действаме заедно. Да живее Европа! Europe. Thank you. Благодаря ви. grazie. Grazie alla signora von der Leyen. Благодаря, госпожо фон дер Лайн. Благодаря за вашето изказване. А сега господин Вебер от името на НП има думата. Госпожо фон дер Лайн, господин председател, уважаеми колеги, след избора на нашия председател преди две седмици предстои избора на председателката на Европейската комисия. Благодаря на госпожа Лайн за нейните идеи за бъдещето на Европа. За нашата политическа група на НП тези обещания, които може да дадем на хората, са много важни. 40 милиона хора са избраха 83-те представители на НП. Тези хора очакват от нас да третираме съответно темите, които са важни за нас. Една справедлива Европа, модерна Европа, където може да се изследва и да се водят водещи изследвания в света една Европа, в която да има една справедлива миграция, една отворена Европа, една екологична Европа, която защитава климата и взема предвид социалните и економически последствия от климатичните промени. Госпожа фон дер Лайн е убедена европейка, затова смятам, че ние ще може да изпълним изпълним с нея нашите обещания. ЕНП ще подкрепи Урсула фон дер Лайн. Благодаря на Ска Келер, на Франс Тимерманс и на другите колеги, които се бориха на Европейския фронт. Аз лично бях кандидат и показах своето лице, своите идеи. За мен това беше удоволствие да участвам в тази кампания. И уважавам резултата от изборите. 21 милиона хора участваха. Демократisches Europa zu bekommen. 201 милиона хора участваха в изборите. Това е страхотно. През последните седмици обаче видяхме, че демократично номинирани кандидати бяха обявени като неизбираеми и това е в ущърп на демокрацията. Това е ущърп, но не бива да има допълнителни удари. За това нека погледнем напред. Европа има нужда от стабилност. За това от две седмици моята политическа група подкрепи Девица Соли като председател на Европейския парламент и ще подкрепим поради същите аргументи Урсула фон дер Лайн като председател на комисията. Казвам, трябва да може да разчитаме едни на други. Само така в Европа може да има успех. Естествено, през следващите пет години трябва да работим в дух на демократ демокрацията трябва да имаме възможност като парламент за законодателна инициатива. Трябва концепцията за водещите кандидати да се утвърди, за да няма тайни споразумения. Аз и моята политическа група ще се застъпи за това, за една Европа, която принадлежи на хората. За нас, е, християн-демократите, е днес е ден на възход. Ние днес искаме да започнем работа с Урсула фон дер Лайн като нова председателка на комисията. Благодаря, председател Вебер, госпожа Гарция Веб... Гарция Переш Ира. Има думата. Yes, благодаря, господин председател, госпожо Фондерлайн. Днес е един важен ден от тези, които остават в историята, защото в нашите ръце е бъдещето на Европейския съюз. Ние искаме да изградим тази нова Европа. Имаме отговорност пред гражданите, които възложиха отговорност на нас. За това и ние трябва да сме отговорни, трябва да сме сигурни, че през идните пет години ще имаме един добър, устойчив проект за всички европейци и европейки. Е, вие ни напомнихте е, за една голяма европейка, но също така преди 40 години тук говори Вили Бранд след първите преки избори 79 та година и за това трябва да си спомним и неговите думи. Той всъщност се оплака от това, че демокрацията в Европа се развива бавно, че твърде дълго е трябвало да се чака до първите преки избори. Сега пак ни опрекват понякога, че сме далеч от гражданите. Затова трябва всички евродепутати да се заловят за работа, независимо от нашите различия, географски или политически, най-вече да стигнем до младите. 40 години по-късно виждаме, че казаното от Вили Бранд си остава в сила. Европейската демокрация се развива бавно. Ние сме разочаровани от това, което се случи с проекта за водещи кандидати. Не постигнахме това, което искахме, но няма да се предадем. Европейската демокрация не може да отстъпи назад. За това, госпожо Фондерлайн, ние трябва наистина за 2024 година да сме готови с един обновен процес и процедура за водещите кандидати. И всичко трябва да е сигурно преди да дадем своята подкрепа за председателството на комисията. Трябва да знаем дали бъдещия председател ще направи това, което ни молят гражданите и най-вече младите. Разбира се, днес вие имате възможност да бъдете по-конкретна по общите си обещания. Например, да преведете на практика нашите задължения в борбата с измененията на климата. Трябва да има правно обвързващи цели за емисиите до 2030 година. Но също така е важно не само да има екологичен преход, а никой да не бъде забравен. Този преход трябва да е справедлив. Необходимо е да има инвестиции в името на една устойчива Европа. Необходимо е голяма част от тези инвестиции да са публични. Когато в европейския семестър говорихме за устойчиво развитие, ние не искахме това само да е принцип. Искахме да има и критерии. Виждаме, че също така не бива да наказваме непрекъснато правителствата заради дефицит, когато те всъщност инвестират в екологичната економика. това искаме вие да бъдете по-гъвкава и да включите като разход и застраховките за безработица. В нашата група винаги сме залагали на Европейския социален стълб. Госпожо фон трябва да се борим с бедността. Всички тези политики са важни и всеки от нас трябва да постави по едно рамо. Също така, трябва да помислим, казвате вие и за социалната сфера – но има ли нещо конкретно, което ние предлагате? Добре е да има директива за социалната закрила на работниците и работничките. По равенството на половете радвам се, че ние мислим еднакво, защото това е много важен приоритет за моята група. Тук трябва да има правно обвързваща стратегия и би трябвало посегателствата въз основа на пола да се криминализират в европейското законодателство. След това, по върховенството на закона, вие казвате, че трябва да има механизъм. Бихте ли ни обяснили какъв ще е този механизъм? Мисля, че всички ние много по-спокойно ще одобрим, ако знаем, че вие ще бъдете достатъчно взискателна така както Франс Тимерманс прояви взискателност в тази област. Ние оценяваме също така вашето предложение за по-голяма солидарност между държавите членки в областта миграция, реформа на дъблинската система. Ние имаме нужда от хуманитарни коридори, не само заради сигурността и увеличаването на бройките във Фронтекс – Става дума за спасяването на човешки живот, което да не криминализира неправителствените организации и хуманитарните работници. Госпожо фон ние сме тук, за да ви чуем. Не искаме институционална криза, не искаме да се забавят още повече промените, от които има нужда Европа но е важно през идните години Европа да може да се справи с предизвикателствата. Моята група ще вземе решението си този следобед. Не се съмнявайте, че ние ще бъдем водени от най-доброто за Европа според нас, от очакванията на мъжете и жените от този европейски проект. Искаме една по-добра Европа и повече Европа. Благодаря. Благодаря, господин Чолуш. Домна președintă десемнат, parlamentul în fața căruia vă aflați Госпожо кандидат за председател, Европейският парламент е, ви слуша днес и е, вие твърдо заявихте своята готовност да поемете е, сериозни ангажименти. Стигна се до пакет номинации след доста дълги преговори имаше голямо разделение. И е, източната част на Европа не е достатъчно добре отразена в този пакет номинации. Но вече днес няма пакет, е, има една единствена номинация, вашата, въз основа на ангажиментите, които сте поели. Търсим е, възможности Европа да напредне а, и да откликне на очакванията на гражданите, така ясно изразени а, в изборите. До края на мандата парламентът трябва да въведе идеята а, за шпицен кандидатите по един прагматичен начин и съм доволен, че приемате е, идеята за създаване на конференция за бъдещето на Европа. Платформата е, може да позволи да е, постигнем обща прозрачна рамка, за да може парламента и комисията да работят заедно с основни цели за следващите 5 години. Нашата група е готова да ви подкрепи степента, в която вие сте готова да поемете ангажимент да действате независимо и да предприемете всички мерки Европа да бъде независима. Колкото по-голямо и силно проевропейски настроено на мнозинство имаме, толкова по-ангажирано можем да работим за една Европа, която да върне надеждата на гражданите. Има, за съжаление, много е, има някои настроения насочени против Европейския съюз. Дори имаше предупреждение, че ще има антиевропейско цунами. Но ето на, такова цунами така и не дойде. И най-важното е, гражданите е, очевидно искат парламента да защитава върховенството на закона. Искат да се погрижи и за младите, които са поставени в тежко положение иска да се погрижи за бъдещето на планетата, а що се отнася до климата. Иска да се погрижи за бъдещето на предприемачите, на селските стопани в Европа, за е, изграждането на една Европа, в която економиката е организирана така, че да работи за гражданите, в която има устойчивост, в която се прилага добра стратегия за цифровия отрасъл. И освен това, не трябва да се говори само за цифри, когато говорим за добър живот за гражданите. Смятам, че е, вие имате реална способност да бъдете европейски лидер. Е, и гражданите искат точно такива амбиции. Ако Европейският парламент потвърди вашата кандидатура, тогава със сигурност ще бъдете обсъдена от много, които искат да ви разобедят, да не предприемате поемите ангажименти. Надявам се, че ще е, продължите да ги изпълнявате. Господин Ламберт. Нашият дом гори заради това, което се случва в климата и изразходването на природните ресурси. Нашият дом гори заради неолибералите и технологичната революция. Нашият дом гори, защото понякога има брутално потъпкване на върховенството на закона. И не е достатъчно да има добри намерения. Трябва решително да сменим посоката – и да застанем срещу тези, които защитават статуквото. Ето защо групата на зелените беше избрана през май. Сега вие сте при нас, госпожо Вандерлайн. Преди три седмици нямахте изобщо представа, че може да оглавите Европейската комисия. Явно трябва да се учите в крак. Също времено. Ние не сме убедени, че вие разбирате колко неотложен е проблемът на Европа с климата. Защото аз мога да ви поздравя за вашето изявление и това, което казахте за равенството между мъжете и жените. Вие също така подкрепихте намаляването на половина на емисиите от СО2 до 2030 година. Споменахте данъка въглероден двуокис и аз мога да ви поздравя за тази смелост. Ако днес вашата реч е по-конкретна, обаче остават и доста неща, които все още очакваме от вас. Например, защо трябва да има два етапа в нашата работа по измененията на климата, след като този проблем наистина е неотложен? Освен това, имаме и тази условност. Ние ще напреднем, ако и останалите са готови да напреднат. Ако цената на Въглеродният двуоки се увеличи, освен това всички хора в неравностойно положение ще бъдат засегнати. Би трябвало да се преосмисли драстично и нашата данъчна система, за да бъде справедлива. Като говорим за екологията, това не е само климата, важно е и биоразнообразието. В това отношение общата селско-стопанска политика има катастрофално отражение, но като че ли тази тема си остава табу за вас, като се имат предвид големите интереси на някой. След това да говорим за е, споразуменията за свободна търговия. Те всъщност водят до все повече глобализация и неравенство. Вие казвате, че в тях има клаузи за устойчиво развитие, но не се ангажирате тези клаузи да бъдат правно обвързващи. По отношение на миграцията, аз не ви чух всъщност да се обявявате против Европа, която се вижда като крепост. Като че ли има готовност да се направи всичко само и само да се защитят е, границите. Знаем, че либийската охрана, например, се финансира с европейски средства. Госпожо фон дер вие говорихте за пакт също така, който искате да разработите, но този пакт вече съществува, няма защо да измисляте топлата вода. Просто наложете на съвета да го изпълнява. Като говорим за върховенството на закона, тук бяхте доста обща. Би трябвало европейските норми да се зачитат навсякъде и от всички, но виждаме какво правят държавни ръководители, като тези в Унгария и Полша, те посягат на основни свободи. В заключение, необходимо е да има смяна на посоката. Имаме тройна спешност по отношение на демокрацията, околната среда, социалното неравенство, но това, което вие предлагате е много мъгляво. Затова не съм сигурен, сигурен, че можем да ви възложим управлението на Европа. Госпожо Фондерлайн, аз ви следя още след изборите – и всъщност не видях да се правят усилия, за да има проевропейско мнозинство. Вие искате да гласуваме за нас, за вас. Същевременно виждаме, че вие сте готова да си осигурите подкрепа откъдето и да било, включително и от страна на националистите. Ако ви изберат днес, бъдете уверена, че ние винаги ще искаме от вас да докладвате и да покажете, че сте на висотата, да се справите с тези социални, екологични и демократични предизвикателства. Благодаря. Колегата Мойтен. Господин председател, уважаеми колеги, госпожо фон дер Днес трябва да вземем едно много важно решение. Поста на председателя на Европейската комисия е много важен за държавите членки и за Европейския съюз. Само човек много компетентен, изключително компетентен може да бъде избран. Госпожа фон е, с цялото си уважение към вас, ние от политическата група обнови извинявайте, идентичност и демокрация, смятаме, че вие не сте подходяща. Ще аргументирам най-напред. Ние, е, германците, имаме своя собствен опит с вас. Вие като е, немски министър на, по социалните въпроси и министър на отбраната не успяхте да служите задоволителни на, задоволително на немския народ. Аз ще пропусна всички ваши неудачи. Военните служби просто не функционират в, в, днес. Е, хората, военните ще се отдъхнат, когато вие напуснете поста на министър на отбраната немските правителства много често са изпращали в брюксел политици които не са искали в собствената си страна но това повече не може да продължава. нищо не говори за това че като председател на комисията ще се справите по-добре отколкото досега. вие имате и правите различни обещания, но това буди нашата, нашата критика. На либералите обещавате повече строгост към Полша и Унгария. В ЕКАРЕ говорите за по-добра миграционна политика. Противоречите си. Вие използвате ключови думи, е, казвате на хората това, което искат да чуят. Всъщност, това е едно класическо поведение на политик, който иска да спечели. Един обикновен политик така че да се опитате да съберете достатъчно гласове за вашата кандидатура. Но всъщност липсва ви една убедителна визия за Европа, визия, която да се осланя на основните ценности на Европа. Всъщност, вие обещавате все повече данъци, централизация, все повече отнемане на компетенции, и, както казах, е, говорите с противоречиви по същността си концепции. А в председателския съвет миналата седмица аз установих, че вие не успяхте да отговорите на много ключови въпроси. За нас вие не сте убедителна кандидатура. Ние ще гласуваме против вас. Благодаря, господин Фито. Благодаря, господин председател. Много внимателно изслушах изказването ви, госпожо фон дер Лайен. Изслушах ви на заседанието на политическата ни група. И трябва да кажа следното. Това, което казахте днес, е по-различно от това,